Bonsoir à toutes et à tous depuis le... Добър вечер на всички от Европейският парламент в Брюксел. Добре дошли на дебата на живо за економическата криза. Ние ще се включим на живо с Бука Букурещ, където изборният ден приключи преди половин час. С мен е вице-председателят на Европейската комисия Жак Баро, Райнер Хофман, генерален секретар секретар и асистент на Европейската конфедерация на синдикатите. Робърт Маншин, директорът на Галъп Европа и преподавател в Европейският колеж в Брюш. Нека да започнем от господин Манчин. Кажете ни нещо за последните тенденции във връзка с изборите. Каква е избирателната активност, какви са политическите тенденции. По отношение на избирателната активност имаше притеснение, че тя ще спадне значително в сравнение с 2004 година, но от последните данни, с които разполагаме, изглежда, че това не е така. Действително има известен спад в някои държави, но в някои от по-големите държави, като Германия, последните е, данни показаха, само половин процент разлика между 2004 и 2009 година. В някои страни виждаме увеличение на избирателната активност. Например, в България. Там увеличението е значително. Има и увеличение в други страни, е, които, е, в които грижите на гражданите се свързват с Европа. Дори в Ирландия е, се отбелязва най-високата избирателна активност от доста време на сам 61%. А, donc, que... Добър вечер, господин Баро. Дали според вас вътрешният пазар може да бъде регулиран без да се има предвид и социалният аспект? Трябва да се опитаме да съчетаем от една страна динамичен вътрешен пазар, както и конкуренцията, и от друга страна социалният аспект. Това е по същество предизвикателството, което стои пред новият Европейски парламент. И по този начин комисията трябва да се опита да съчетае динамизма на вътрешния пазар с оглед на конкуренцията, но в същото време трябва да не се забравя социалният аспект, който според мен изисква много по-значителни средства, както и много по-упростени процедури, за да може да се борим с безработицата. Европа не може да се лиши от своите човешки ресурси. Тя трябва да сложи ударението върху своите служители. А защо най-важните фигури в Европейския съюз в областта на социалната сфера не постигнаха успех в изграждането на социална Европа. Тук не говоря само за политиците, говоря и за е, представителите на синдикатите. Ами, Европейската е, Конфедерация на синдикатите винаги е била посветена на работата за укрепване на социалното измерение. А, оказа се обаче, че има аспекти, в които няма как повече да се засили е, социалното измерение и ни е необходимо в следващите е, години Европейският парламент да бъде още по-силен. В момента сме изправени пред тежка криза, която ще доведе до сериозни напрежения на пазара на труда, напрежения, които трябва да се опитаме да предотвратим. Трябва да докажем, че можем успешно да създадем не само единен пазар с е, обща валута, но че можем да създадем и едно общо европейско социално измерение. Господин Дебук, смятате ли, че е от ваш интерес Европа да има силно социално измерение, когато става дума за европейските компании? От интерес за Европа да има силен европейски вътрешен пазар. Това е нещо, което сме постигнали и това е довело до много е, положителни социални последици. Създали сме милиони работни места. Така че въпросът за социална Европа е, не е въпрос за това колко много е, правила и разпоредби има и колко договори се изискват. Ще трябва да ви прекъсна, защото трябва да се включим директно от Румъния и колегата ни Лука Николеско. Ще видим какви са тенденциите в Румъния. Лука Николеско. Здравейте. Здравейте, господин Николеско. Може ли да ни кажете какви са последните тенденции и очаквания в Румъния? Да, добър вечер. Току-що получихме неофициални резултати основните а, лява и дясна партия са почти наравно, около 30%. На трето място е Либералната партия с 16%. Но голямата новина в тези избори е влизането с голяма сила на крайната десница, която стигна до 7%. Според вас, господин Николеско, Имаше ли някакво отрицателно влияние кризата върху избора, който упражниха и извършиха днес румънските граждани? Дали успехът на крайната десница е свързан с настъпилата криза? Да, напълно, защото крайната десница базира своята кампания именно върху а, социалното неблагоденствие на румънците. Това беше основната тема в тяхната кампания, както казах. А основните две партии, които в момента управляват, левицата и десницата, също се съюзиха. Но економическата криза, която разбира се е на лице в Румъния, не е чак толкова изразена, колкото в други държави. В, в Румъния в момента безработицата е 5%. Освен това, Румъния произвежда все повече автомобили от началото на годината, като в същото време, тъй като се дава съответна премия за унищожаването на автомобилите в Германия, това насърчава производството в Румъния и навсякъде в Европа. Благодаря, господин Николеско. Господин Дебук. Protection. Що се отнася до системата за защита на автомобилостроенето, е, е, тя работи в много страни. Това ли е заключението, до което трябва да стигнем? Говорим тук за вътрешния пазар. Знаем, че трябва да се направи много на национално ниво за възстановяване на економиката, но ако нещо се прави а, е, в една страна, коя, което да се отрази отрицателно на друга, е, това се отразява негативно на всички. Така че а, е, начина по който се развива економиката има своите социални последици и с колегата Хофман винаги се опитваме да постигнем съгласие, но няма как да постигнем уеднаквяване на заплатите, например. Няма как да се уеднаквят заплатите в Румъния и в Германия, например. Господин комисар, как бихме могли да регулираме тези огромни разлики, които съществуват в момента между държавите членки? Вижте, първият основен въпрос, нашата основна задача, това е заетостта. Тук Европа трябва да изиграе своята роля – Чух господин Дебук и разбирам, че що се отнася до възнагражденията, всяка една държава членка има пълни пълномощия в това отношение. Но когато говорим за Европейският фонд, то тогава трябва да не забравяме, че неговата идея е да насърчи държавите членки да поддържат заетостта, да намалят частичната безработица, когато това е възможно, да предоставят допълнителна квалификация на работниците и така нататък. Европа трябва да насърчава своето човешко богатство. А защо синдикатите действаха само на национално ниво? Не сте прав. Работим на европейско ниво още е, е от много години. Е, през 73-та година бе създадена Европейската конфедерация на синдикатите и сме отбелязали изключително голям напредък в е, оформянето на е, системата, на правилата. Понякога работим път работим с бизнес Юра по някакъв път работим сами. Най-важното е, че сме успели да постигнем големи успехи. Успели сме да създадем нови работни места. Проблемите обаче проистичат от това, че е, е, неравенството в Европа нараства и голяма част от новите работни места са изключително нестабилни. А, и много важно да се види как европейското измерение може да допълни работата на национално ниво. Откакто имаме е, общо е, вътрешен европейски пазар, трябва да се работи и на европейско ниво. Господин Манчин, е, съгласно данните, с които разполагате, смятате ли, че може да се говори за общи възприятия във всички страни в Европейския съюз, що се отнася до въпроса за социална Европа? Въпросът е дали гражданите разглеждат Европа като решение на своите всекидневни проблеми или не. Именно по отношение на този въпрос разликите са много големи. Когато се попитат гражданите доколко според тях е, политиците могат да им помогнат е, за разрешаване на проблемите и кои, е, точно политици. Само 9% казват, е, че европейските политици могат е, да повлияят, а 43% казват, че най-голямо значение имат политиците на национално ниво, а всички останали смятат, че регионалната политика е най-важна. За това въпросът е дали а, действително на местно и национално ниво могат да се предприемат достатъчно добри мерки за справяне с економическата криза. А, за а, съжаление, а, ако се обърнем към а, политиците на национално и местно ниво, те казват няма как това да стане, защото трябва да се включи Международния валутен фонд, тук Съединените щати са голям актьор, важно действащо лице, така че Едно е как гражданите разглеждат влиянието на Европа върху своя личен живот. Ето, например, в скандинавските страни е, само 5% от гражданите смятат, че е, Европейския съюз има сериозно влияние върху техните, върху техния е, живот. Докато в Гърция, Португалия, при Балтийските държави и Румъния гражданите смятат, че въздействието на Европейския съюз върху техния живот е много по-голямо. Нека сега да а, отидем в Букурещ, да, да пожелаем а, добър вечер на комисарят Ленар Орбан. Какви са вашите първи впечатления по а, отношение на а, гласуването в, в Румъния? Има ли разочарования от Европа? Не, няма основания така да се смята. Има много голямо мнозинство в полза на Европейския съюз в Румъния, но наистина избирателната активност е сравнително ниска, по-ниска от изборите през 2007, обаче е ясно, че повечето румънци са за Европейския съюз. Смятате ли, че Европейският съюз не успя да убеди румънските граждани, защото независимо от ясните резултати, които ще получим в понеделник, нещата не са ясни. Не смятам, че проблемът е с Европейския съюз. Смятам, че трябва да сравним избирателната активност с тази през последните парламентарни избори, която беше под 40%. Така че по-малко от половината румънци упражниха правото си на глас. Няма обаче особени противоречия в дебатите за Европейския съюз. Обаче интересът не е особено голям към тези избори за Европейския парламент. Благодаря ви, господин комисар Орбан, за това, че бяхте с нас тази вечер. Господин комисар, Смятате ли, че настоящата Европейска комисия е извършила грешки в рамките на настоящата криза, която настъпи от септември нататък? Считате ли, че не предоставихте необходимия план за действие? Комисията извърши изключително добра работа, но по отношение на кризата, тя се повлия от националните реакции, рефлекси на правителствата. Всички правителства желаяха економическият план да бъде европейски такъв, но срещнахме изключително тру... много трудности, които комисията успя да координира. Но трябва да признаем, че комисията няма необходимия рефлекс, що се отнася до необходимите спестявания и така нататък, но тя не можа да реагира на време, което доведе до една доста разпокъсана Европа в това отношение. Ето защо комисията трябва да обяснява много по- подробно и да действа на време, за да може да предприеме необходимите действия, но за това се нуждаем от съответния бюджет. Комисията, Европейската комисия на Барозо, направи ли необходимото? Смятам, че тази комисия можеше да бъде много по-амбициозна, отколкото тя всъщност беше през последните пет години. Нека да ви дам а, примери. Имаме решение на Европейския съд, в, който, в които се вижда а, че се подава отрицателен сигнал е, към гражданите, защото Европейският съда на европейските общности поставя економическата свобода над социалните права. Ние искаме да извоюваме за гражданите техните социални права да са най-големия приоритет. Смятам, че се губи доверието на гражданите по този начин. Затова трябва да се работи много по-ефективно и много по-амбициозно. Директивата за работното време не беше достатъчно убедителна. Това, което направи комисията в отговор на решенията на съда, бе просто опит да се адаптира по някакъв начин старата директива. Добре, а, ако стигнем до въпроса а, за а, големите производители на автомобили, Opel, например, но и други производители във Франция, в Италия, смятате ли, че европейската промишленост, синдикатите и европейските правителства биха искали по-голяма регулация на европейско ниво или е, предпочитат на националното ниво? Аз поддържам много тесни контакти с моите колеги, включително и от Европейския съвет на работещите. Това, от което имаме нужда, е една европейска стратегия за автомобилната индустрия като цяло. Не могат да се решат само проблемите, които съществуват в една страна. Трябва да имаме политика, която отговаря на тези предизвикателства. Смятате ли, че има реална воля на европейските профсъюзи от гледна точка на е, един общо европейски подход към социалните проблеми? Трябва да попитате Райнер Хофман. Да, бих искал да чуя неговото мнение. Бих искал да отговоря на това, което каза комисарят и това, което вие твърдите. Вашият въпрос всъщност се равнява на това. Дали европейските институции успяха да действат на време, когато избухна кризата? И моят отговор е да, защото основният отговор бе даден от Европейската централна банка. Тя реагира първа. След това на второ място реагира френското председателство, което се опита да събере на едно място, на една среща всички, които можеха да се произнесат в това отношение. И на трето място трябва да кажем, че това може би беше може би нечестно спрямо комисията, тъй като тя се опита да накара държавите членки да изготвят съответните национални планове което доведе до 5 милиарда евро за, на общо европейско ниво, което може би е капка в морето, но все пак беше нещо. Така че никога не трябва да забравяме, че националните правителства и европейските институции действат заедно. Считам, че Именно Европейският парламент, който тази вечер ще бъде избран в сътрудничество с Европейската комисия и съвета, ще трябва да покаже на всички, че единственият възможен отговор на кризата е европейският такъв. Какво очакват европейците от следващия Европейски парламент? Що се отнася до социалната економика? само много абстрактни неща. Някои от първите резултати са доста шокиращи. Например, в Австрия 35% са гласували за партията евроскептици. Една от големите изненади е, че Ханс Питер Мартин е получил 18% от гласовете. А той много силно е критикувал някои депутати от Европейския парламент. Има подобни ситуации в много страни. Тоест, от една страна, избирателите много държат на личните отношения, но и на личната почтенност на тези, когато избират. И обаче те не са много убедени, че парламентът наистина има въздействие върху техния живот. Тоест, от една страна гражданите искат някой нещо да направи, от друга страна политическата култура в Европа е много различна. В някои страни хората доверяват много повече на Европейския парламент, отколкото на собствените си държави. Очакват парламента да упражнява контрол върху правителствата на съответните страни. Има ситуации, в които се използват партийни листи и тогава имаме твърде противоречиви резултати. Господин комисар, но без необходимите финансови и економически ресурси Европейският съюз не може да предприеме необходимите мерки. Дали европейският бюджет може да бъде още по-намален? Най-напред нека разгледаме връзката между комисията и Европейския парламент. Вече видяхме, що се отнася до кредитните институции, които бяха в основата на криза. В това отношение имаше добро сътрудничество между комисията и парламента. Комисията направи предложението и парламента беше изключително ефективен партньор. Вярно е обаче, че днес, несъмнено, ние се нуждаем от економическа подкрепа и трябва да регулираме и контролираме съответните инструменти. Необходимо е да се въведе така наречения заем, обаче не разполагаме с необходимите средства. Това е възможно, ако имахме съответните средства. Възможно единствено чрез Европейската централна банка и нека не забравяме, че, трябва, че подкрепихме автомобилната индустрия в Европа. А какво смятате за една възможност да има по-голям бюджет? Да, действително, необходими са ни повече ресурси, по-голям бюджет, необходими са ни повече инвестиции чрез структурните фондове, инвестиции в иновациите, трябва да се укрепи и Европейския социален фонд, защото в крайна сметка целият бюджет дне, с който разполага Европа днес, е 1% от брутния вътрешен продукт. Необходима ни е и а, европейска система за данъчно облагане. Проблемът е обаче, че е, в съвета е необходимо единодушие за това, единодушие за това а много е, държави членки не са готови да предприемат тази стъпка. Ако се анализират резултатите изборите, от изборите и ако помислим защо има ниска избирателна активност, тук става въпрос и за това, че в крайна сметка по този начин работят и държавите членки. Господин Дебук, не смятате ли, че по-висок бюджет за Европейския съюз означава повече разходи? Ами да, когато бюджетът е по-голям, разбира се, че повече пари ще се изхарчат. Така става. Давате пари на политиците, политиците те ги харчат. Въпросът е обаче е, кой ще спечели от това? Ако се увеличи бюджета на Европейския съюз с увеличаване на данъците, това не е решение. Това не може да е, е начина за прехвърляне на средства и за е, делегиране на власт. Това е основният елемент в дебата тук. Също така, искам да кажа, че ние сме отворени към един социален диалог. Знаем, че европейските социални системи са от решаващо значение. Работили сме заедно и сме готови да продължим да работим заедно. Но трябва да не забравяме, че има много завършене на национално ниво. И това е така не защото не искаме да го направим на европейско ниво, а защото просто може да бъде свършено много по-ефективно на национално ниво. Именно за това ние сме подхождаме отворено, но е важно да се е, вземе предвид е, къде се работи най-ефикасно. Господин Манкин, какво очакват европейските граждани, ако ще има по-голям европейски бюджет? Very... Това е много противоречив въпрос. Ако попитате гражданите дали искат всичко, което включва социалната закрил, 90 на 100 ще кажа да. Ако се зададе въпроса, а искате ли да плащате по-високи данъци с тази цел, 80% ще кажат не. Става въпрос за инвестиции, нали така? В случая не говорим за това, че Европа ще, започне, ще увеличи своите разходи. Това са инвестиции. И когато говорим за инвестиции, аз съм запознат с това и по-специално за трансграничните мрежи в Европа, които дадоха работа на много работници. Благодаря на всички вас за участието ви. Благодаря и на Букарещ. Ваш ретелион.